Okay, friends. Приятели, продължаваме с нашата среща и, и радвам се, че сред нас е представител на комисията заместник генералния директор Адриана Сукова от Европейската комисия и тя ще направи презентация за Европейския социален фонд Плюс. Това е важна тема за нас в постоянната ни работа, но също е важно за тези, които се интересуват от Европейския социален фонд Плюс. И как да се създаде регламент, който е в синхрон с всички въпроси в, а, с а, нашата комисия по заетост и социални въпроси. Директно давам думата. Много благодаря госпожо председателя, уважаеми членове на Европейския парламент. Искам да започна презентацията, с, като ви дам обща информация как се разви регламента за Европейския социален фонд плюс и какви са предизвикателствата пред нас. Първо, живеем в свят, където технологиите и продуктивността, е, е, е, новите технологии влияят върху е, продуктивността и трябва да има ясна е, връзка е, за подобряване на уменията на работниците, за да могат те да се изправят пред предизвикателствата, които са свързани с глобализацията, цифровизацията, новите технологии. Също така да се направи, е, създаде економика, която е нисковъглеродна ситуацията с заетостта в Европейския съюз значително се подобри в последните години, но все още а, е, има а, е, дългосрочни, а, е, дългосрочна безработица, а, която е на високо ниво и това се наблюдава в няколко държави членки. Така че различията между държавите членки също съществуват. Затова трябва да се насочим към решаване на проблема с младежката безработица. Въпреки, че е, е намаляла спрямо януари 2013 година с 2 24% е тогава и през март, март, март 18 година е вече 15%, но все пак има много висок процент млади хора, които са безработни и когато се сравни общото ниво на младежка безработица с цялостната безработица, всъщност цифрата е двойна. Затова ние трябва да направим нещо, да положим усилия и да окажем подкрепа на всички, за да може да се намали броя на хората, младите хора, които са безработни и да им дадем някаква перспектива за бъдещето. Първо, при идентифициране на предизвикателства, каква е ситуацията в Европа. Много хора живеят в бедност. На 4,8 милиона е намалена бедността, но през 2016 година все още има 180 хиляди милиона а, хора, които живеят в опасност от изпадане от бедност. Това е свързано с много социални неравенства. има и разлики между страните. Например, бедността и социалното изключване се увеличава в някои сфери, като например Европа 15 и в новите европейски страни, плюс Харватска селското население в по-голям риск от изпадена бедност, отколкото градското население. Друг аспект на това социално неравенство и сложна ситуация е, че има малцинствени групи които а, са силно засегнати от социално изключване и бедност. Това е предизвикателство, също с което трябва да се занимаем чрез а, инструментите на Европейския социален фонд Плюс. И после предизвикателствата пред политиката. Каква е демографската тенденция? А, има а, по-възрастни работници, а, нов, нова семейна структура се появява, е, уви, появяват се а, голям брой а, граждани на трети страни. Между 2014 и 2017 1,7% са броя на гражданите на трети страни. Е, така че ние трябва да развием е, интегриращи политики за трудовия пазар – за да могат всички, които са, например, мигранти или от младсинствена група, да имат възможност да се включат на пазара на труда. И по този начин ще се борим с дискриминацията, неравенството и ще създадем възможности за всички. Относно контекста на политиката, при подготвянето на нашето предложение, нека да се върна към 60-та годишнина от създаването на Европейския съюз. Миналата година в Рим лидерите на 27 държави членки подписаха римския дневен ред и се ангажираха да работят към социална, за социална социална Европа. Това е една от началните точки за развитие на политика и публикувахме бяла книга за бъдещето на Европа, която беше предложена от пет документа, политически документа, за това как ние виждаме бъдещето на Европа. През ноември стълба за социалните права беше обявен в Готенберг и в момента този стълб е прегърнат от всички институции, органи, всички, които работят в политиката по заетост и социално включване, като това е един компас, това е, е компас към по-социална Европа и а, осигуряване на равни възможности за обучение и работа за всички. Принципите, които са в а, този стълб, са пряко свързани с целите, на, за на хидро, целите за хилядолетието на ООН. Е, комисията в своята многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 е, предложи е, следното ясно разпределение на ресурсите за Европейския социален фонд Плюс. Това е 125 милиарда евро за целия период. Това, което остава извън финансовата рамка и това, което интересува тукашната комисия – 225 милиарда евро ще бъдат мобилизирани на година. Извинявайте, милиона. Това е накратко структурата на Европейския социален фонд плюс. Това е бюджета. И тук са ключовете елементи на този бюджет. Първо, Uh, 1,2 е, милиарда, които ще отидат за инвестиране в uh, хора в, за следващия период, това увеличава социалното измерение на този фонд. Uh, фондът ще има споделен менеджмент, където държавите ще подготвят своите програми е, и а, заедно с а, националните приоритети и разбира се според специфичните препоръки за всяка държава членка, които бяха а, публикувани в рамките на европейския семестър. А, е, и намалени са изискванията за бъдеще. В момента ние предлагаме това да бъде обвързано с ситуацията и да се адресират предизвикателствата във всяка отделна политика, да се занимаем с социалното включване, борба с бедността и около 25% от фонда отиват за социално включване. Също така мерки за социално включване ще бъдат подкрепени. от Поне 2% от социалното включване отива към хора в най-голяма нужда като продължение е, на дейностите, които са от сегашния програмен период ситуацията на младите хора, които нямат образование и нямат работа, също е, получават специално перо от средства. И тук изискването е за държавите членки, където е, има най-високо ниво, което е над средното. Тези държави членки трябва да отделят поне 10% от споделения менеджмент, за да подкрепят младите хора без образование и без работа е, да се създадат възможности за образование, за работни места или за започване на собствен бизнес за тези хора. Това е поне 10%. Разбира се, това не изключва всички останали държави членки, където нивата на европейска на младежка безработица са малко по-низки е, също там а, е, трябва да бъдат а, е, а, адресирани нуждите на младите хора. За първ път Европейския социален фонд Плюс дава специално перо за най-далечните отдалечени региони. Това е 400 милиона това е отговор на едно съобщение от миналата година, където се осъзнава сложната ситуация на най-отдалечените региони, да се приложат мерки, които да помогнат на тези региони, които се намират на европейския континент. Транснационалност. И поне 200 милиона – това е част от споделения менеджмент. Транснационални дейности да се управляват централно. Около 200 милиона е, за такъв вид дейности и те ще бъдат пряко свързвани с прякото управление за иновации и заетост защото това е възможност за комисията и за съюза да имат годишни програми, дори многогодишни проекти с конкретни цели и задачи. Вече започнах с прекия менеджмент и ние предлагаме, за да има по-добра синергия – и по-добро прилагане и кохерентност с всички хора, които са пряко свързване. Ние предлагаме програмата за здраве да бъде включена и това ще продължи да бъде част от прекия менеджмент на колегите от Генерална дирекция Санте. И е, прилагането на конкретни цели, целевите групи, които са идентифицирани в програмния период. Е, това е, е преглед на пете фонда, които се събират в един. И искам да подчертая още веднъж, че първо подходът, който избрахме за новия период, беше с няколко ключови приоритета. Първо, кохерентност и синергия между фондовете, които а, пряко прилагат, а, помага, подпомагат човешкото развитие. А, да стане по-лесно за бенефициерите по фондовете. Какви са различните възможности за финансиране в сегашния програмен, в сегашния програмен период? Това е малко трудно, затова искаме да се провени в новия програмен период. Ето защо се опитваме да съберем всичко и да бъде по-лесно за бенефициерите да видят къде са възможностите за проекти, къде техните идеи могат да бъдат финансирани. Искахме да намалим също броя на програмите – като а, сляхме петте фонда и а, искахме това, кът, това да се намали в а, сегашната, в сегашната рамка имаме 58 общо а, фонда и имаме 37 за новата рамка. А, има съвместни усилия какво да се продобри а, и какво ще стане, когато всъщност всички тези фондове в една рамска. И накрая всички тези фондове е, целят да постигнем целите на социалния стълб, който е приоритет за държавите членки. Тези пет фонда ще допринасят по 11 конкретни цели – е, това е включено в регламента за Европейския социален фонд е, е, плюс и отговарят на Европейския социален стълб. Това е обща презентация, за да видите какви са различните фондове за спряк, менеджмент, споделен менеджмент и така нататък по Европейския социален фонд Плюс искам да започна първо Имаме разпоредби, които съществуват в други регламенти и се опитваме тези конкретни цели и принципи за Европейския социален фонд да бъдат събрани и всичко това да бъде събрано на едно място – и е правилата за прилагане все, все още са, са останали в общите разпоредби и след това се дават специфични а, насоки е, и възможности за идентифициране на коректни цели, които се прилагат а, за всички части на Европейския социален фонд, плюс за всички дейности и, и подпрограми. А, така че общата цел е да подкрепим прилагането на е, Европейския фонд за социална закрила, да се вземат предвид специфичните насоки за държавите членки. Заетост и социална иновация, това е с специален акцент социално включване, условия на труд, сегашния прогрес и лесен достъп до програмите за иновации и заетост. И това ще продължи с дейности, които гарантират високо ниво на закрила в Европейския съюз. Конкретните 11 цели са в рамките на една обща цел създаването на по-социална Европа и това цели а, да се занимае с сфери по заетостта, образование, социално включване а, и включително а, здравеопазване в момента се провеждат някои дейности, които се, ще бъдат включени в новия програм, програ, новата програма. Европейския социален фонд Плюс ще отговаря и на други а, политики, например за по-умна Европа, по-умна Европа, по-зелена Европа, подсигуряване на умения за хората, за да може да гарантираме, че нашият, наши, нашия континент ще бъде по-зелен. Специфичните цели са в три основни групи. Първо, специфични цели, свързани с заетостта. Искаме да има лесен достъп до заетост за всички, модернизиране на функционирането на трудовия пазар и изрично подкрепяме участието на жените на трудовия пазар равновесие между личния и професионалния живот, детска грижа, условия на труд и адаптиране на работниците и също имаме дейност, искаме дейности, които подкрепят по-възрастни работници и здравословно старяване. Образование и обучение – да се подобри качеството на обучение и образование, равен достъп за включване в образованието за всички, нуждата за постоянно обучение, вземайки предвид цифровите умения, които се изискват за в бъдеще и които са основа за всяко, основни за всяко работно място. Това също е специфична цел, която е включена тук. Това ще се разгръща на бизнес ниво, на нивото на компания и самите компании могат да се възползват също от това за надграждане уменията на своите работници. При социално включване, както казах, мерки за активно социално включване, искаме да има възможност за интеграция на мигранти, на хора от трети страни и маргинализирани общности, като роми, например. Е, качество е, е, до качествени и устойчиви услуги, модернизиране на социалната закрила, достъп, ефективност и устойчивост на здравеопазването и социална интеграция на хора, които са в риск от изпадане от бедност. Това също е от целите, специфичните цели на Европейския социален фонд Плюс. Искам да подчертая кои са хоризонталните принципи, и те са свързани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 целенасочени дейности за равни възможности между мъже и жени, също недискриминация. Искаме да има насърчаване на прехода от институционална грижа към грижа, която е в семейството и базирана на общността. Това е проект, който започна преди 10 години и трябва да продължи. За това трябва да се променят много политики, да се е, промени менталитета в държавите членки, за да може хората с конкретни проблеми или увреждания да се чувстват част от обществото. Европейския социален фонд е, е, изрично споменава, че ние не споменаваме, не подкрепяме финансово никакъв вид сегрегация или изключване. И това е един от основните елементи в процеса на селекция на бенефициери, когато се провежда този процес в държавите членки. И сега ключови изменения спрямо сегашния период по силно изравняване с Европейския семестър и Европейския стълб за социални права, повече гъвкаво на концентрираните, тематично концентрираните изисквания не повече от пет инвестиционни приоритета. В момента има само две. Два такива приоритета. за да се подкрепят държавите членки за там, там където има високо ниво на социална безработица, риск от хора, които да изпаднат, риск много хора да изпаднат в бедност и така нататък. Останалата част от финансирането ще бъде решено от държавите членки в преговори с комисията според конкретните препоръки за държавите членки и предизвикателството в тази държава членка. Въвеждаме също условието за упростяване за тези, които са в най-голяма нужда. Това е специфичен приоритет, който ще бъде с по-прости правила. Това е част от програмата ФЕАТ, която ще бъде запазен. И за преки а, разходи, купуване на оборудване а, и мебели и автомобили. И също имаме а, индикатори, които бяха намалени от 44 на 23 е, и а, също а, регистриране на база данни, както и оценка а, на бенефициерите за някои индикатори ще бъдат въведени. И ние мислим, че чрез това упростяване, прилагането а, и надзора на а, фонда ще бъде по-лесно. Тематичната концентрация. А, тук има няколко елемента. Първо, достатъчно ресурси в рамките на споделения менеджмент, за да се подкрепят държавите членки и предизвикателствата в тях в рамките на европейския семестър. Също така, ние е, гарантираме изравняването на е, е, ресурси да се сключват два, два пъти в годината и, и през 2024 ще има средносрочна оценка на приоритетите, предизвикателствата, на изминалата извършената работа, какво се е случило в държавите членки, за да можем да отговорим на тези а, нужди. А, ще, е, целим да е по-лесен контрола и надзора. Говорих много за тематична концентрация, поне 25%, които отиват за социално включване. И това е, това трябва да помогне за по-лесно прилагане на правилата и ще осигури преходен период за хора в, в най-голяма нужда и, или в а, сериозна материална нужда. А, да се изправят на крака, да имат достъп до а, а, пазара на труда, обучение чрез Европейския социален фонд Плюс и чрез мерките за социално включване, които вече бяха идентифицирани в всяка програма в държавата членка. И третия тематична, третата тематична концентрация е за тези поне 10% в най-отдалечените региони. Там е предлагаме минимум 15% регионално да бъдат насочени към така наречените ниц, т.е. млади хора без работа и без образование. И това е свързано с допълнителни предизвикателства поради голямото разстояние и целим да създадем по-добри възможности за обучение. Може би те ще имат нужда от пътуване, за да получат образование и затова даваме допълнително средства ако запазим а, това отделно перо, което за хора без образование и а, без работа, по този начин ще насърчим а, младежката а, инициатива за заетост. По-сложен надзор а, е в момента. А, и сегашната инициатива за младеща трябваше да се адаптира с бюджетната линия. Е, помолихме държавите членки да преорганизират е, много оперативни програми, е, за да могат да отговорят на това. Това е свързано и с една от препоръките на Съда на Европейския съюз. И ние имаме също мерки млад... които са а, свързани с а, Европейската младежка гаранция. Това не е само за а, подкрепа за а, млади лица, но също целим допълнително финансиране на структурни промени, услуги в държавите членки и се надяваме, че с това насочване на средства ще може да осъществим по-добър надзор на постиженията, постиженията по тези мерки. E uh, e Европейски социален фонд плюс и останалите фондове са ключови за регламента. В член 7.1 имаме редица изисквания към Европейската комисия и към държавите членки, които имат за цел да гарантират координацията, взаимодепълномостта и съгласуваността между различните фондове, като се избегне дублиране на усилията. Освен това, на равнището на държавите членки имаме нужда подобряване на сътрудничеството между управляващите органи, занимаващи се с различните е, програми. Мога да ви дам пример с е, е, фонда за миграция и интеграция и програмите по Европейски социален фонд в държавите членки, които не работят в достатъчно добро сътрудничество. Имаме нужда от включване и целенасочване на сътрудничеството по тези програми. Важно е да гарантираме, че хората, които са получили подкрепа в рамките на Фонда за миграция могат след това да се възползват от подкрепа за социално приобщаване от Европейския социален фонд. Важно също така Европейския социален фонд осигурява подкрепа за най-уязвимите млади хора, включително най-уязвимите студенти, които също трябва да могат да се възползват от различните програми за мобилност в рамките на Европейския съюз. Ще продължаваме да работим за пълна взаимодопълнимост и съгласуваност между Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Първият има функции свързани с предвиждането и а, възможности за промяна на уменията на работниците, за да се избегнат съкръщенията, а фонда за приспособяване към глобализацията ще продължава да подкрепя хората, които са загубили своята, а, своето работно място с индивидуализирани и целенасочени към нуждите на съответните е, вълнени лица мерки, за да могат те възможно най-бързо да се върнат отново на пазара на труда в рамките на новият аргумент за Европейски социален фонд Плюс подчертаваме колко важни са са партньорствата. Държавите членки трябва да гарантират адекватно участие на социалните партньори, организациите на гражданското общество и на всеки друг, който по някакъв начин е засегнат или е част от прилагането на политиките в областта на социалните въпроси в Европейския съюз. Ето защо насърчаваме държавите членки да отпуснат нужните средства от по СФЕ за изграждане на капацитета за превключване на социалните партньори, като разбира се нямаме строги изисквания в това отношение, тъй като всяка държава членка има собствена система и собствен капацитет за сътрудничество с социалните партньори, но искаме всяка държава членка да гарантира, че има възможност за тясно сътрудничество с социалните партньори и организациите на социалното общество, за да гарантираме, че всички мерки и политики в областта на социалните въпроси водят до очакваните промени. Има и конкретно изискване към държавите членки за гарантиране на още по-високо равнище на съфинансиране, когато държавите членки изготвят мерки за социални иновации и е, мерки за социални експерименти, те могат да са свързани с конкретни мерки, но може да са свързани с няколко различни мерки, защото социалните иновации нямат специфично определение. Те могат да се прилагат както в областта на образованието, така в областта на заедостта или на социалното приобщаване. Или казано с други думи, има възможност за социални иновации по всяка една мярка в рамките на Европейски социален фонд. Така че ако се се финансират от страна на държавата членка подобни мерки в рамките на едно от приоритетните оси, ще се увеличи и съфинансирането от страна на Европейски социален фонд. Бихме искали също така да се засили ролята на социалните иновации и на социалните експерименти във всички държави членки, като за целта имаме редица проекти с подкрепа на европейско равнище. Даваме си сметка, че към момента иновациите в областта на образованието и заедостта и посопената за тези цели програма предлага редица проекти, които обаче държавите членки не са, към които държавите членки не са проявили интерес поне към момента. Ето защо. Искаме да обединим всички средства на наше разположение, натрупаната експертиза, която може да се приложи, включително с финансиране от средства от Европейския социален фонд. В програмата на Европейския съюз за заетост и социални въпроси и програмата за здравеопазване ще се прилагат пряко и непряко. Европейската програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации има 10 оперативни цели, които на практика продължават на програм... приоритетите на настоящата програма за заетост и социални иновации или ЕАСИ. Сред тях се приоритетите за екс-Елрис, Елрис и възможността за изграждане на капацитет в областта на микрофинансирането на социалното предприемачество. финансовите средства, които са налични в рамките на инструмента за микрофинансиране, е, ще бъдат включени в Европейския социален фонд, като по този начин ще се осигурят обща гаранция от страна на европейския бюджет за по-масштабните проекти. Ще има също така и марш за социални инвестиции, с който се гарантира, че се осигуряват минималните бюджетни гаранции за инвестиции в областта на социалната закрила и социалната инфраструктура. Програмата за здравеопазване също има редица цели, които продължават настоящата програма, като се подкрепят различни дейности на равнището на Европейския на равнище на Европейския съюз, но също така имат за цел намаляване на неравенството по отношение на здравеопазването, защитават гражданите от трансгранични опасности, свързани с общественото здраве. И направление здравеопазване и направление ЕАСИ имат много сходни целеви групи, много сходни и приоритетни цели. Като цяло те ще бъдат заедно част от новият регламент за Европейският социален фонд Плюс. Както виждате, имат допустими цели, които са идентични, подкрепят идентични цели и мерки а също така и географското, географският обхват на двете програми е много сходен. Има само една разлика, а именно и по двете направления има държави, допустими държави членки са всички държави членки, държави кандидатки и трети страни, като, например, държавите членки на Европейското економическо пространство, асоциираните държави и неправителствени организации, признати на международно равнище, а за другото направление са, могат да участват в програмата и държавите от политиката за съседство тъй като често рисковете в областта на общественото здраве са с трансгранично естество. По, въпрос, по отношение на съществуващите комитети, беше създаден комитет съгласно член 168 от Договор за функционирането на Европейския съюз и комитета по СФ Плюс ще контролира изпълнението на всички направления в рамките на социалния фонд. Той попада в споделеното управление и съвпада с бъдещата разпоредба за контрол на регламента за общите разпоредби разпоредби и няма много специфични разпоредби, които са само за аргумента за СФ, така че няма никакъв смисъл да има отделни е, комитети за отделните фондове. Благодаря ви за вниманието. На ваше разположение съм за да отговоря на въпросите ви. Очаквам с нетърпение предстоящата дискусия. Смятам, че тя ще бъде отлична отправна точка за по-нататъчните ни преговори. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Сокова. Това беше отлично введение. тук в парламентарната комисия по заето си социални въпроси понякога имаме проблеми с останалите правопитани комисии, които смятат, че темите, които обсъждаме тук, са толкова важни и интереси, че се опитват понякога да ни ги отнемат. Но връзката между заедостта и социалните въпроси е факторът, на който ние, който ние отстояваме и се опитваме да запазим двете измерения заедно във всички наши дейности. Благодарим ви за този направени от вас обзор представихте ни основните елементи на новото предложение. Най-напред ще дам думата на докладчика госпожа Лопес Фонтани. Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на комисията за тази, това представяне и както вие сама казахте, това беше много ясно и ни дава обща визия за ситуацията, нещо, което може да не бъде много полезно при изготвянето на измененията. Преди а, да оценим конкретно текста, искам да споделя някои опасения по отношение на общата рамка и как това ще засегне Европейския социален фонд плюс и по-конкретно намаляване на съфинансирането и изчезването на предварителното финансиране и смяната на модела, който се цели а, а, е, към а, и как, какви проблеми според нас ще се получат вследствие на това. Като цяло споделям целите, както и връзката между Европейския социален фонд плюс с специфичните препоръки за всяка страна, както е стълба за социални права. По този начин е, Европейския съюз показва, че социалните въпроси са в сърцето е, и в основата на неговата работа. Това е организирано към е, Европейския семестър с цели да слее няколко фонда. Както вие казахте, предполагам това ще упрости процедурата, ще направи работата по фондовете по-гъвкава, по-лесно ще се прилагат оперативните програми, но трябва да кажа, че това сливане малко ми притеснява, тъй като смятам, че е, трябва да видим е, дали ще се запазят специфичните цели, като например борба с младежката безработица, бедността и други. И не можем да позволим тези цели да се размият. Е, е, инициативата за младежката безработица е ключова и искам да попитам защо е сменен подхода. До сега подхода беше регионален, докато сегашното предложение ще бъде национално ниво. Няма ли тази ситуация да постави в неблагоприятно отношение някои региони. В случай, че една държава не отговаря на изискванията, за да се използват тези 10%, както се предвижда трябва да се вземе предвид, че страните с най-високо ниво на младежка безработица също а, имат най-високо ниво на безработица като цяло и повече проблеми в економиката. И както се видя в някои държави членки, има проблеми за да се пуснат в действие националните програми. Притесняваме, че може да се случи същото, тъй като изчезва специфичната партида, префинансирането по-конкретно и се раз, увеличава процента на съфинансиране, който а, трябва да идва от държавите членки. Това означава, че те трябва да полагат повече усилия. Друга, друга точка, която искам да подчертая, борбата срещу социалното изключване и бедността. Радвам се да видя, че комисията предлага 25% от фонда за тази цел но мисля, че не е достатъчно. По-конкретно с Европейския фонд за хората в най-голяма нужда. Е, за това 2%, които са за ЕФАТ, да отидат към тези 25%, т.е. да бъде 25% плюс 2% тъй като а, хората, които имат нужда, а, трябва да се чувстват подкрепени и това да стигне до всички страни в Европейския съюз, без значение от какво, какво е нивото на бедност и на социално изключване в страната. Друго нещо, което искам да спомена, а, хора с увреждания трябва да съществува а, по-сериозно. А, споменаване на лицата с увреждания. В противен случай ще бъде много сложно да се приложат правилно фондовете. Това е свързано и с конвенцията за хората с увреждания, която е ратифицирана от държавите членки. И последно искам да подчертая нещо важно за мен. Връзката с член 163 извинявайте, 164 на, от а, договора за функциониране на Европейския съюз. В продължение на години се говори за а, устойчиво развитие, което е включващо, но винаги това е концентрирано върху социални и економически аспекти и се забравя териториалния аспект, който е ключов, ако искаме да разберем как функционира, как да помогнем на даден регион е, мие, мисля, че вие, госпожо Сукова, споменахте това е, ултрапериферните региони и най-отдалечените региони и други региони, които и са жертва на природни, природно бедствие или на някакви а, други а, проблеми. Например, мой регион в Арагон, в Испания, по принцип се смята регион, който е развит, но въпреки това имаме големи а, проблеми тъй като голяма част от населението живее в столицата и ако към това добавим застаряването на населението, то тогава селските региони са в критично положение и, и те са в опасност от изчезване не можем да пренебрегнем тези региони. Те са много в целия Европейския съюз. Искам да знам дали в комисията се предвиждат някакви мерки за тези региони, които са в подобна ситуация. Тоест, въпреки че те са различни, това са региони, където има застаряване на населението и се обезлюдяват. Много ви благодаря, това е всичко. Много ви благодаря. Госпожо Юнгериус, ще ми позволите ли да дам думата на госпожа Цимер, която е също е докладчик в Сянка и която трябва да ни напусне. Благодаря ви, госпожо Цимер. Имате думата. Ja, das war die falsche Seite. Ähm, vielen Dank auch dafür, dass Sie mir das Mikrofon gegeben haben. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Е, благодаря за вашето изложение, за на тези програми. Беше изключително интересна идеята за сливане на различни програми в един общ фонд, мисля, че това е чудесна идея, за да се избегне да има застъпвания и усилия, които два пъти да се правят, за да се постигне една и съща цел. Но все пак трябва да бъде много внимателно. Не трябва да забравяме, че фондовете трябва да имат собствени цели, смисъл да съществуват. Целта е да се осигури по-добра синергия, по-добро сътрудничество. И от самото начало искам да кажа, че бях много заинтересован от изказването на докладчицата. Мисля, че презентацията беше много интересна, но това, което представи докладчицата, ни дава така и идеи за размисъл за бъдещите срещи на докладчите в сняка и сближаване на нашите позиции. Но освен това искам да ви кажа и говоря за нещо, което ме притеснява. Често се казва, че трябва да установяваме връзки с различни партньори, и да включваме, да привличаме частни организации, органи, но тук виждам риск. Е, това е да се постави твърде силно ударението върху нетабилността на някои програми, на някои проекти. А, в социалната област по-специално ние сме изправени е, пред много лица, които не могат да бъдат разглеждани просто само светлината на летабилността. Така че въпросът, който си задавам е до каква степен ще държим сметка за социалната насоченост на тези програми. На регионално равнище партньорите, които работиха с тези фондове, се съсредоточиха върху темата. Казаха, ето, кое е важно за нас. И това е по по-важно, отколкото да привличаме банки или частни е, органи, които могат да засилят е, рентабилността на проекта. Тъй, че аз не го изключвам, но искам да зная какви мерки ще бъдат взети за демократичното участие на партньорите и засилването на това участие, пък мисля, че след това ще може да говорим и за другите проблеми. Благодаря. Благодаря ви, Трепетиос от ЕКР. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителката на комисията за тази пълна, пълно представяне на ФСР+ което всъщност идеята е да се обединят някои програми, да се опростят правилата, да се хармонизират. Това е нещо, което моята група приветства за създаване на повече прозрачност в Европейския съюз. Но аз не смятам, че целите, които се преследват, ще бъдат постигнати с проектите, които представихте повече гъвкавост няма ли всъщност да доведе до прехвърляне на повече кредити от север към юга или видяхме, че в Германия в как стоят нещата в Германия. Ако преследваме това спасение на еврото, мисля, че Германия ще плати тройно за Брекзита с като разбира се, това ще доведе до големи проблеми за немската економика. Вие говорихте за фондовете, ФЕАД, за най-бедните хора и това трябва да послужи също и за бежанците, иммигрантите. Но мисля, че тук започваме да смесваме нещата и различните политически цели, които все пак трябва да се разграничават. СФР Плюс не трябва да поеме задачи, които трябва да бъдат поети от държавите членки, но те не поемат своята отговорност. Например, държавите членки са отговорни за системите за образование. И ние трябва да бъдем много внимателни, да следим държавите членки да поемат своята отговорност. Това не е работа на Европейския съюз, но трябва да се прибягва до член 149 от договор за функционирането на Европейския съюз и ролята на Европейския съюз трябва да се ограничи до обмена на информация. СФР Плюс е една много положителна идея, но трябва много внимателно ще следим цялата процедура, за да сме сигурни, че това ще има наистина добавена стоеност. Е, благодаря ви. Давам думата на Агнес Юнгериус от е, името на социалистите и демократите. Благодаря ви, благодаря и на представителят на Европейската комисия за това, че ни представи своето предложение. Не замествам нашия докладчик в Сянко Брандо Бенифей, който се извинява за отсъствието си и се надявам, че ще може, че ще ни изпратите по-опра презентацията си. Тя ще ни бъде много полезна, включително и за дискусията в нашата политическа група. Брандо ме помоли да ви представя неговите коментари новият SFE Plus ще им от ключово значение, за да гарантира когато способността на Европейския съюз на световно равнище, чрез гарантиране на високо равнище на заетост, образование, здравеопазване, социално приобщаване и в групата социалистите демократиите сме убедени, че това би следвало да бъде едно от приоритетните области на действие на Европейския съюз последните години. Ето защо е много важно да изготвим един добре функциониращ фонд чрез ефикасен регламент. SFE Plus би следвал от основните инструмента за изпълняване на целите на Европейския социален стълб и ние разбира се напълно подкрепяме тези принципи но бихме искали да получим и някои разяснения, за да сме сигурни, че наистина правилно сме разбрали предложението. Най-важното уточнение за нас е свързано с връзката между целите в рамките на SFE Plus и специфичните за всяка държава препоръки. Как може да гарантираме, че в рамките на процеса на европейския семестър отправените специфични за всяка държава препоръки действително отговарят на социалните потребности в съответната държава членка? Как може да гарантираме тази пряка връзка? На второ място, Европейската комисия ни предлага да се отделят нужните средства от СФЕ за изпълняване на специфични всяка държава препоръки в области, които попадат и съвпадат с тематичните цели на СФЕ. но смятам, че по този начин се оставя прекалено голямо поле на осмотрение и има възможност за прехвърляне. И това може да доведе до несигурност за доброто планиране на средствата не само по отношение на самият размер на средствата, но и за вида мерки, които ще бъдат финансирани. На трето място предложението на SFE Plus предвижда значителна промяна на подхода по отношение на борбата с младежката безработица. Това е на тема, която много ни вълнува, но и както вече обяснихте, това е тема, която е много важна и за Европейската комисия. Инициативата за младежка заетост ще изчезне и ще бъде замесен, заменена с заделяне на 10% от ресурсите за идващи от СФЕ за всяка държава членка, които трябва да бъдат заделени за инициативите за младежка заетост. Въпросът ми е как всъщност можем да гарантираме, че ще са налице нужните финансови средства, за изпълнение на постигане на тази цел, на която толкова много държим. Как може да гарантираме, че борбата с младежката безработица ще си остане приоритет? И не смятате ли, че трябва да настояваме в по голяма степен на връзките в текст и позоваването на постигнатото в рамките на инициативата за младежка заетост. И сега ще си позволя и аз да задам един въпрос в качеството ми на докладчик по предложението за регламента за общите разпоредби. При последната ви изказване говорихте за комитология. Как с това предложение можем да гарантираме, че Европейският парламент ще може да играе своята роля, ако всичко се контролира под формата на комитети. Не смятате ли, че разбира се, съвета може да има по-различно мнение, но как смятате, че Европейският парламент ще може да е част от процеса на взимане на решения по фондовете като цяло? Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря. Виждам, че никой няма от групата Алде. Това означава, че отиваме към госпожа а, Ламберт от Зелените. Много благодаря. И аз а, говоря от името на докладчика в Сян, Сянка Рентке. Много благодаря на комисията за тази презентация и повтарям това, което казаха колегите. Това е много полезно и препратките тук на умен, но също зелен растеж е, ако може дори това, което видях в слайда ви, е, малко по-силно да го направите това. Благодаря на докладчика, защото действително тук има сфери, при които има препокриване на е, социалното включване, тези 25% смятаме това за много положително, дали е достатъчно или не. Мисля, че това е въпрос на дискусия. Имаме някои опасения за начина, че как фонда за тези, които са в най-голяма нужда, ще се развие в тези 25%. Интересувани защо комисията отдели тези 2%. Вместо 4% нещо, което държавите членки в смисъл, при държавите членки те са много различни, така че зависи доколко това е адекватно. Е, аз би говорила по този въпрос и с докладчика. Е, много интересно беше да видим е, изравняване с процеса на семестра, специфичните препоръки за държавите и да, да дадем повече тежест на препоръките. Това е важно а, за нас и също изравняване с целите на Европейския социален стълб и целите на хилядолетието мисля, че всичко това може да бъде по-видимо в Европейския социален фонд Плюс, както и някои предпазни мерки да се получим от най-лошите практики. В някои държави членки има добри практики, но аз мисля, че не трябва да забравяме лошите практики. Никоя оперативна програма, например, не трябва да нарушава основните права, трябва да се, когато се спазва стълба за социалните права. Относно мейнстриминга, антидискриминацията, е, е, разбира се, е, широко подкрепяме да не се включват и да, никакви елементи на дискриминация и сегрегация на хора с увреждания в сегашната програма. Искаме също да видим дали може да се направи повече за лесен достъп за по-малки организации. И това е нещо, за което бих внесла изменение и също партньорства, принципа на партньорство. Ролята на социалното общество. И имаме и въпрос за сегашния член 4.2. Така е в моите бележки. Защо комисията включи организация от гражданското общество е, в ролята им на наблюдатели? Защо е, не са посочени изрично? Това е много важно. Има и други сфери, е, разбира се, в които искам да внесем изменения, но това са основните и коментари, които исках да направя. Благодаря ви. Благодаря, господин Калби Шамбон. Вие сте говорите от името на, а, заместни, на докладчика в сянка. Сенко Селимович. Дженко Селимович не е тук, той е ангажиран и аз за това говоря от негово име. Идеята за сливането на програмите като цяло е добра, добре за АЛДЕ. Важно да има гъвкавост, синергия, ефективност и упростяване за потребителите на фонда е, е, този фонд трябва гъвкаво да бъде адаптиран към националните нужди и потенциал. Инвестицията в човешкия капитал е ключово за нас. Важно за нас е и да се спазват принципите на равенство между половете, недискриминация, умна Европа, зелена Европа, нисковъглеродна Европа. Моето притеснение е, че инициативата за младежка, без... младежка заетост – трябва да потърсим альтернативни начини да се справим с тези предизвикателства и да доведем до промяна. Това, което искаме да видим, е как Европейския социален фонд плюс е изравнен с Европейския семестър и ние защитаваме именно такова изравняване. Друго предизвикателство, което предстои пред нас Брексит. За, за, предвид това предизвикателство трябва да търсим повече синергия между гъвкавост, сигурност, е, миграция и не да създаваме нови е, приоритет, е, приоритети. Относно ФЕАТ, той остава е, допълнителен за държавите членки и не се замества. Мисля, че е, трябва да има комбиниращи мерки. Е, като например пакети за храна и така нататък. Това са краткосрочни реакции на проблеми, но не дългосрочно решение на проблеми. За това трябва да насърчим социалното включване, и интеграцията на мигрантите, на ромите и граждани на трети страни. Въпреки това трябва да вземем предвид, че националните правомощия е, е, трябва, някои национални правомощия трябва да останат в държавите членки, например по здравеопазване и ние трябва да допълваме националните е, правомощия при борбата с бедност и социално изключване. Да финансираме е, организиране на тези умения. Това трябва да си остане всъщност правомощие на държавите членки как да се справят те с тези предизвикателства. Е, в проекто е, доклада е, ще включа някои изменения, конструктивна позиция като цяло към работата на комисията. и сме убедени, че докладчика само ще подобри работата на комисията. Щем e е, никой от от СПД и от и от НС няма никой. Е, имате ли, е, госпожо докладчик, е, някакви последни коментари? Не, много благодаря. Предпочитам да чуя комисията. В такъв случай давам думата на комисията. Uh, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички членове на вашата комисия, които споделиха безпокойствията си и направиха коментари. Разбирам, че младежката за безработица е основен приоритет за всички ви и мога да ви уверя, че е то основен приоритет и за нас. Фактът, че се опитваме да упростим изпълнението, се дължи на причината, че много често сме се направени критики от страна на Европейската комисия за скоростта, с която осигуряваме подкрепа за незаетите с работа, учене или обучение млади хора. Държа да подчертая, че по никакъв начин не премахваме инициативата за младежка заедост. Както вече казах, това е финансовия инструмент, който ще подкрепи изпълнението на приоритетната цел, с младежката заедост в рамките на СФ+, и ще продължим да подкрепяме и за бъдеще. Добавяме допълнителни изисквания за контрола на изпълнението на инициативата за младежка заетост по отношение на качеството на предлаганите услуги, проблеми, които бяха идентифицирани независимо дали са били финансирани от инициативата за младежка заетост или от бюджетите на държавите членки. Продължаваме да работим в сътрудничество в държавите членки, за да им помогнат да подобрят своите политики по отношение на младежите на младеща и да достигнат наистина до хората, които са незаети, до младите хора, които са незаети, до които е трудно да се достигне, за да им помогнат отново да влязат в образователната система или да навлязат на пазара на труда. Фактът, че вече няма отделен бюджет за инициативата за младежка заетост, не значи, че тази инициатива ще стане невидима. Съгласно националните на, статистически данни, в 10 държави членки на Европейския съюз равнището младежка безработица е над средното за съюза и тези 10 държави ще е, разходват е, поне 10% от е, своите пакети по SFA плюс за тази цел, което значи, че ще бъде не по-малко 4,4 милиарда евро. Или казвам с други думи, сумата която задължително ще се заделя за борба с младежката безработица. почти на същото равнище, макар че говорим за наполовина по-малък брой държави членки. Когато започнахме програмата за младеж, Програмата Инициатива за младежка заетост имаше 20 държави членки, които взеха участие в нея. За сега 11 държави членки имат нужда от специфична подкрепа. Очакваме в близко бъдеще да бъдат 10 държави членки, а бюджета, заделените средства остават на същото равнище, или казвам с други думи. Ще имаме повече средства, за да достигнем до младите хора, които най-трудно да се достигне, но разбира се, по някакъв начин няма да прекратим подкрепата си за тези държави членки, които имат нужда от средства. Смятаме, че ролята на даден фонд не е свързана с името на програмата, а с целите. Става дума за намаляване на броя на младите хора, които не работят, напускат пресрочна образователната система, не се обучават. Искаме всички млади хора да имат равен достъп до пазара на труда, възоснова на техните умения и способности. Ето защо ще продължаваме да насърчаваме тези усилия на държавите членки, независимо дали равнището на безработ... младежка безработица в държава членка е под или над средното за Съюза. На въпроса как ще обвържем процес, свързан с изпълнението на Европейския семестър с конкретните програми и как може да гарантираме, че предизвикателствата, установени в рамките на Европейския семестър, но и най-вече установени в докладите за всяка държава, доклади на които Европейската комисия гледа като най-важен инструмент за изготвяне специфичните за всяка държава препоръки и нещо, което може да ги отразим и да ги обвържем с конкретни мерки за подкрепа в рамките на СФЕ+. В Европейската комисия на вътрешно равнище подготвяме механизма за европейския семестър за 2019 година, като предвиждаме като начало по-подробен анализ в докладите за държавите членки. Това ще бъде оценката на Европейската комисия за, за най-сериозните пропуски по отношение на инвестициите според нас в съветните държави членки. И също така ще предложим на държавите членки тези пропуски да бъдат преодоляни от части със средства от бюджет на Европейския съюз. Това са предизвикателствата, свързани с инвестициите, пак казвам, които могат да бъдат подкрепени с европейските фондове, като едновременно с това ще уточним за кой конкретен фонд става дума и за кои конкретни цели по съответния фонд. И това ще бъде отправната точка на преговорите ни с държавите членки. Ще започнем разговори с тях възоснова на така изготвеният анализ и ще им обясним какво очаква Европейската комисия за какво очаква да разходва държавите членки отделените е, средства и е, ще обясним кои за нас са най-важните предизвикателства и кои не са толкова приоритетни. Това е процесът на изготвяне на партньорски споразумения и той е доста продължителен. Понякога отнема повече от две години. Европейската комисия настоява, че целите на на европейско равнище би следвало да бъдат финансирани с средства от европейския бюджет, което по никакъв начин не накранява принципа на субсидиарност или правомощите на държавите членки, нито в областта на здравеопазването, в областта на образованието или социалните е, въпроси. Наясно сме с това как се прилага принципа на субсидиарност в тези области и действително даваме възможност държавите членки да инвестират средствата от европейските фондове там, където има европейска добавена стойност от тези фондове. Също така подкрепяме държавите членки като не заместваме, се опитваме да заместваме националните им бюджети. Това върши, например, за фонда за подпомагане на най се лица. Много е важно да гарантираме, че фонда ФЕАТ не замества националните мерки, но трябва да сме ясно, че 180 милиона европейски граждани живеят в опасност да изпаднат в бедност. Това са статистиките от преди две години и не можем да помогнем на всички тези хора с 2 или 3 милиарда евро. Това са нереалистични очаквания. Но мога да ви кажа, че този фонд през, националният, през, през настоящият програмен период помогна на държавите членки да, помо, да променят подхода си или методът по който се осъществяват някои социални политики, насочени към най нуждаещите се в държавите членки. На първо място имаме конкретна материална помощ, насочена към най нуждаещите се, които им помаг... които им помагаме ежедневно. Но едновременно за това работим и с партньорски организации, е, които трупат опит и а, е, са готови да помогнат на други партньорски организации. По този начин се превръщат в канал за разпределяне на допълнителни допълнителна помощ. Освен това, в някои държави членки установихме, че се оказва специфична подкрепа на деца от най-бедни семейства, без тези деца да бъдат стигматизирани. Така, например, се осигурява обяд в училище за тези деца, чието семейства не могат да си позволят да платят за училищния стол. И факта, че децата не са изолирани, им помагат да се чувстват по-добре интегрирани и наравни начала с съучениците си. Също така искаме и възможност за допълващи мерки в рамките на фонда за най-нуждаещите се за този вид материална помощ. Защото смятаме, че краткосрочната помощ, помощта за оцеляване, така да се каже, не може да разреши проблема без допълнителна помощ, чрез насоки за съответното лице, чрез консултации и помощ да им обясним как могат по-добре да се е, справят е, с е, живота си. Всичко това е част от новият пакет за социално приобщаване, който искаме държавите членки да включат в своите национални програми. Социално приобщаване и борбата с бедността ще обхваща 25% от средствата, заделени за държавите членки. Това е предложението ни. Видяхме, че в някои държави членки настоящото равнище от 20% се надвишава. Към момента има около 4 милиарда средства заделени за мерки по фонда ФЕАТ, но в тях има и програми за социално приобщаване, които не са с материален характер, т.е. не целят краткосрочно облегчаване на нуждите на най-нуждащите се. И искаме да има минимално количество средства отделени за допълващите мерките по ФЕАТ програми. Наясно сме с всички изисквания за акта за достъп и всички други мерки на национално равнище, които се прилагат за подобряване на достъпността на всички хора, включително и хората с увреждания. В член 67 алинея 2 има специфични е, изисквания за държавите членки, които са длъжни да вземат предвид, че в процедурите по подбор се взима предвид фактът, че всяко дей... всяка дейност трябва да гарантира не дискриминация, пълна достъпност и отговаря на хартата за основните права. Така че нямаме нужда от допълнителни разисквания. Тези критерии вече са заложени в регламента с общите разпоредби и управляващите органи ни са длъжни да включат тези изисквания. Това е задължение съгласно регламента за общите разпоредби. Има също така и препратки и позовавания в преамбюла за конвенцията на ООН за хората с уврежданията и другите мерки в тази област. По въпроса на интегрираният дългоустойчив економически растеж и трудностите в някои държави членки, нещата изглеждат доста по-различно, особено и в регионите над 2. Решението към момента е регионите от категория над 2 да са основата ни за оценка на програмите за териториално развитие и териториално сближаване. Когато държавите членки изготвят своите стратегии за економическо, териториално и социално развитие, те ще обсъдят с държавата, с Европейската комисия и мерките за териториално сближаване като се има правите не само достъпността в тези региони и осигуряване на инфраструктура, но също така трябва да се, вземе, да се включи и балансирана на социална политика и балансирана политика по отношение на населението, цели региони се обезлюдяват в Европейския съюз и трябва да се вземат правит този факт и трябва да се обърне внимание на специфичните проблеми с конкретни мерки. Но сега няма да се спирам в подробности на проблемите на регионите от категорията Над 2 а най-отдалечените региони и регионите с особено тежки природни условия се смятат за региони съвпадат попадащи в категорията на над 2. Работим с партньорите ни в комитетите за контрол и всички тези комитети, които трябва да бъдат създадени в държавите членки за контрол и оценка на изпълнението на програмите, включват партньорски организации, организации на гражданското общество, които са част или от процеса на изпълнение, или са бенефициери, или представляват а, категориите и лица, които са най-пряко засегнати от а, съответните програми. И смятам, че този пар... подход на партньорство, който искаме да засилим за бъдеще, е много важен, тъй като той засилва усещането за а, собственост на програмите и засилва видимостта на начин, по който се разходват средствата. Беше ми зададен още един въпрос за участието на партньорските организации, организациите на, социал... общество в комитетите, създадени в рамките на СФ. В рамките на СФЕ+, има определена структура, но никога, никога не изключваме и сме склонни да поканим за участие организации, не само по инициатива на Европейската комисия, но и по инициатива на другите участници по програмите на СФЕ и обсъдихме тази тема с, с управляващите органи. Винаги се стремим да включваме социалните партньори и организацията на гражданското общество, когато има нужда от промяна. Така че партньорството надхвърля съдържанието и представителството в комитета съгласно разпоредбите на регламента ние не заделяме е, целенасочено средства за бежанците или гражданите на трети страни. Обедени сме, че интеграцията на хора, които по закон имат право да живеят в дадена държава членка, не бива да бъдат заклеймявани или категоризирани в отделна група. Смятаме, че интеграцията функционира по-добре, когато тя се осъществява на местно равнище. Разбира се, трябва да предоставим допълнителна помощ за гражданите на трети страни в момента, в който те получат право да пребивава в съответната държава, чрез предоставяне на езикови курсове и други възможности за обучение, но не искаме да се препокрива функциите ни с фонда убежище, миграция и интеграция за бъдеще. Тоест, ние не се намесваме в рамките на Европейския социален фонд на първият период на прием на бежанците в съответните центрове. Искаме всички хора, които имат законното право да пребивават и да живеят в съответна държава членка, да имат достъп до образование и заетост. И от тази гледна точка не правим разграничения и няма да разделяме на различни категории финансирането. E Мисля, че обясних долу-горе как в бъдеще ще работят фонда и специфичните препоръки за държави. за държавите, разбира се, всяка държава членка е, трябва да идентифицира кои са правилните насоки за инвестирани, пропуските идентифицирани от комисията и какво е подходящата сума за тези цели. Това са различни въпроси за всички държави членки и различни отговори. Имаме държави членки с с един, една препоръка имаме държави с повече, така че всяка държава е различна. Това трябва да се направи чрез, е, чрез инвестиции, през фонда. Имаме инструмент, където инвестициите или реформите могат да бъдат подкрепени чрез нов инструмент всъщност – за реформи, където там е, инвестициите не могат да се измерят или където не е лесно за нас да се каже, ето финансираме тази реформа. За това искаме и да диверсифицираме помощта. Е, структурни реформи, е, сферите в които ние действаме и също с подкрепа за реформи, които са трудно да бъдат измерени предварително. По комитологията в регламента с общите разпоредби и в регламента за фонда няма много делегирани актове. Ето защо искаме да има една комитология и този, тази комисия по комитология е за споделения менеджмент. Тоест не е за конкретно направление, например с здравеопазване. Е, е, ще се работи с работни групи, които са конкретни. Те директно ще се занимават с направленията, за направлението здравеопазване. И има една група, която се ръководи от Генерална дирекция Санте е, обсъждат се приоритетите и действията, които се финансират по направление здраве. Е, и ще продължим е, работата по в съвместна работа с нашата, нашата група. To... Достъп, лесен достъп за малки организации съм си отбелязала. Това е свързано с нашите общи усилия да въведем опростяване при прилагането на фондовете. И много а, упростени опции за финансиране, които са задължителни при определена, коли, определена сума. Тоест, опитваме се да намалим административната тежест при а, изпълнението на проекти а, и получаването на а, изплащанията. Така че има е, много възможности в регламента с общите а, разпоредби. Те се отнасят да за всички, а, а, за всички фондове. А, просто а, малките организации а, да имат по-малка административна тежест. И за националните правомощия мисля, че е, няма да е, коментирам това. Но ние наистина искам да помогнем на държавите членки, защото държавите членки е, знаят, че принципите за прилагане на социалните права и на социалния стълб са техни задължения и чрез признаването на тази, това задължение и ние искаме просто да дадем финансови инструменти на държавите членки да отговорят на тези, да си изпълнят тези задължения, да постигнат социална конвергенция и всичко това да работи за европейските граждани. Ние не мислим, че отнемаме а, отговорностите, отговорностите на някой. Много ви благодаря за всички тези отговори за всички факти, които изложихте. Крайния срок за изменение 25 е септември на обед. Преди това ще имаме презентация в Комитета за растежа. Това ще бъде на 29 30 август. И най-вероятно тогава в, това ще се гласува края на ноември в комисията. Вие ни дадохте храна за размисъл, много информация получихме от вас. Всичко това е много важно за работата на нашата комисия. И слайдовете, които ни показахте, те, те сега се намират на веб страницата на а, Комисията по заетост и социални въпроси. Там можете да откриете тези слайдове. Следващия път, когато ще се срещнем е 29 август. Не е толкова далеч. Очаквам това но също очаквам с голямо нетърпение това, че ще имаме няколко седмици, вероятно в къщи, на слънчево. Благодаря на преводачите още веднъж за това, че са тук, за това, че ни помагат, за да си проведем срещата. И на всички ви желая чудесно лято. Благодаря ви!